госпожи и господа, на своето заседание за номиниране на кандидат за председател на Европейската комисия в съветът в гласуване, което е безпредседентно за до сега и с активната и бих казал изрична помощ на Европейския парламент посочи, номинира за кандидат господин Жан-Клод Юнкър, на когото казвам добре дошъл в Европейския парламент. Господин Юнкър, ще имате възможност да направите встъпително е, изказване пред парламента, с което да ни се представите. Още веднъж добре дошли в е, Европейския парламент. Вие нееднократно сте бивали тук в различни функции. Е, първо ви поздравявам за за номинацията ви от съвета и ви давам думата. Господин Юнкер, имате думата. Bonjour. Добър ден, господин председател. Дами и господа, на 25 май европейските граждани дадоха своя глас. Те ни изпратиха ясно послание макар че понякога то е противоречиво. Днес и през следващите години ние трябва да дадем отговор на това послание, да дадем отговор на техните очаквания, на техните вълнения, на техните надежди, на техните мечти, тъй като в Европа има място за надежди. И ето тук, именно тук в Европейския парламент, мястото центъра на европейската демокрация, аз ще представя основните линии на работа на Европейската комисия. Искам да кажа, че става дума за общи насоки, които ви изпратих и в писмен вид на всички официални езици, тъй като всички езици са равнопоставени. Искам да благодаря на писмените преводачи, които прекараха безсъмна нощ, работейки на текст, който аз приключих вчера вечерта. Подробната програма на комисията ще бъде работата, на, по която ще работи Европейската комисия, след като бъде легитимирана от вашия ВАД. Парламентът, който започна своя мандат, е различен от своите предшественици. Вие сте първия парламент, който избра действително в, в пълния смисъл на думата председател на Европейската комисия. Вие ще го изберете в нов дух. След изборите вие поставихте акцент върху необходимостта да държим сметка за резултатите от преките избори. По този начин вие дадахте истинско значение, изпълнихте с истински смисъл член 10, алинея 17 на Лисабонския договор. Без, вашата, без вашето внимание, без вашите усилия този тази клауза щеше да остане празен, празна клауза. Един парламент, който налага спазването на демократичните принципи, върши благородна работа. Той не заслужава необоснована критика. Искам да отдам дължимото на другите кандидати, които добавиха, които дадаха своя принос към демократичния дебат. Ако е, политическото семейство което не спечели изборите, беше ги спечелил, аз първи щях е, да се откажа от а, е, тази кандидатура. Парламентът и комисията са две общностни институции. Ето защо е напълно нормално председателят на парламента и председателя на Европейската комисия от една страна, парламента и комисията от друга страна да поддържат делови взаимоотношения ние ще бъдем общностни фактори, няма да бъдем срещу Европейския съвет или съвета на министрите. Европа не се изгражда срещу държавите, нито срещу нациите. Ние, парламентът и комисията ще работим в общ интерес и бих искал това да, да го правим заедно. Европейският съвет предлага е председателя на комисията. Комисията не е технически комитет, който се състои от блестящи технократи, които стоят над другите институции. Европейската комисия ще бъдат ще бъде политически орган. Бих искал тя да бъде по-политически орган. Съставът ти трябва да отразява плурализмът на идеи, които съществуват. Аз бих искал Европейския съвет, когато организира вътрешната си архитектура, да съблюдава този принцип. Председателят на Европейската комисия се избира от вашата асамблея. Това не означава, че той ще бъде командван. Аз няма да бъда адютант на Европейския парламент, но не се съмнявайте нито за миг в моята воля да не се съмнявайте в волята ми да следвам принципа, че е едно законодателно предложение, на което вие държите. Вие имате право да задавате въпроси и това право ще се запази такова каквото е. Искам да ще помоля комисарите да участват по-активно по време на важни тристранни срещи. И бих искал и съвета да прави същото. Ще направя така. Регистъра на лобистите да стане публичен и задължителен. Бих искал европейците да знаят кой е дошъл с кого да се види и с кого да разговаря. И бих искал другите институции да последват нашия пример. Ще направя така. Ще направя така, че правилника за работа регулираща дейността, да се преразгледа. Аз не бих искал комисията да може да решава тогава, когато дадено мнозинство държави членки има друго мнение. Дами и господа, идеологическият дебат води само до разделения. Нека на негово място да дойде истински дебат, който е свързан с силните и ясни убеждения. Нека да изберем прагматизмът като работа. Нека да съсредоточим върху конкретна реализация, което ще бъде в служба на всички граждани. Нека да не уморяваме онези, които ни наблюдават с междуинституционални дебати, които ни отдалечават още повече от гражданите. И бих казал на правителствата, по-често се, съ, не се съпротивлявайте на изкушението да критикувате решенията, които самите вие сте взели в Брюксел. Si vous avez dit oui à Bruxelles, ne dites pas. И ако кажете да в Брюксел, не казвайте не другаде. След съвет, след заседание на съвета, никога не казвайте, че сте постигнали победа, а другите са загубили. В Европа ние печелим заедно и заедно и ще загубим. L'Europe Европа стана неразбираема, защото твърде често а, ние се превръщаме в карикатура, като се отказваме от а, националните си интереси. Нека да прилагаме общностният метод. Той е труден, разбира се, но е и необходимен. Той, той е доказал своята стойност и е по-плодотворен от междуправителствените отклонения. Нека, дами и господа, да прилагаме в по-голяма степен общностния метод. Да, господин председател. Се, сега ще се изразя, на, ще го продължа на езика на световните шампиони да, господин председател. Европа е, загуби доверието. Дистанцията между европейските граждани, между Европейския съюз и гражданите се увеличава. Само е, слепите и е, глухите не виждат това, защото много често е, Европейския съюз е, е, се намира в положение, което налага да обясняваме много неща. Господин председател, Европа се нуждае от широка програма за реформи. Статутквото не е, е пълна картина, ние трябва да я допълним. Хората много често се боят от реформите. Чувстват, смятат, че те са опасни, че те са твърде рисковани, но който не поема риск, той рискува най-много трябва да поемаме рискове, рискове, с които ще ни помогнат да направим Европа по-конкурентоспособна. Ние, като Европейски съюз, загубихме своята обща конкурент и глобална конкурентоспособност, защото спряхме. Трябва да наберем отново преднина конкурентната способност често се бърка с едностранни е, реформи в социалната област. Но ние не ставаме по-конкурентоспособни, ако губим социалния компонент. Ние трябва да имаме широка концепция и много идеи. Едно трябва да е ясно. Ние трябва да превърнем Европа в добро място и за хората, и за инвеститорите. А това предполага и принципът, че трябва да припомним необходимостта, че економиката обслужва хората, а не обратното. Именно това искам да кажа. Економиката е в услуга на хората. Това налага защото правилата на вътрешния пазар не бива да слагат по-високи, да се поставя по-високо от социалните изисквания. И, така, и, и трябва да остане така и за бъдеще. Аз съм страстен почитател на социалната пазарна економика. Е, благоденствие за всички, не за малци неизбрани, за всички. Това трябва да бъде нашата максима в економическата и социална политика. Много често се казва, кризата показа, че социалната пазарна економика се провали. Не, госпожи и господа е, провали се е, стремежа към печалба на всяка цена в разрез с социалната пазарна политика, а не самата социална пазарна политика. Социалната пазарна економика действа само и единствено в условията на социален диалог. А през годините на кризата той отида на заден план и отново трябва да продължи на национално и европейско ниво. Аз, като председател на Европейската комисия, искам да бъда председател на социалния диалог. Да гарантираме условията за работа означава не да финансираме е, разходите и загубите, а създаване на работни места. Това, от което се нуждаем е устойчиво развитие за години напред. Нуждаем се от, претенцио, от амбициозна политика в областта на растежа и конкурентоспособността. Защо ще попитате? за да върнем отново хората към Европа, към техния живот тук. Пакета за растеж, за инвестиции, за конкурентоспособност имат само една цел. Отново човека да застане в центъра на интереса към обществото. Време е в рамките на Европейския съюз да създадем 29-та държава. Държавата на безработните. Това е държавата на младите безработни, на отхвърлените, на пречещите, на изостаналите. Аз бих искал тази 29-та държава членка да стане отново нормална държава. За това ви предлагам амбициозна програма за инвестиции. До февруари 2000 2015 година, тази амбициозна програма за растеж, инвестиции, конкурентоспособност е, е, ще ви бъде представена под формата на пакет. Много бих искал през идните три години 300 хиляди мили... Е, милиарда евро да, бъдат, да станат факт като частни и публични инвестиции. Е, това е изпълнимо и ще бъда благодарен, ако парламента ме подкрепи по този път. Можем да го сторим чрез целенасочено използване на структурните фондове, които съществуват и целенасочено използване на съществуващите инструменти на Европейската инвестиционна банка. Нуждаем се от инвестиции в инфраструктурни проекти, в съглас... от съгласувани инвестиции в тази област, в сферата на широколентовия интернет, в, в транспортната транспортната инфраструктура, в економическите центрове. Нуждаем се от реиндустриализация на Европа. Нуждаем се от инвестиции в промишлеността. Инвестиции в изследователската и развойна дейност, в възобновяемите енергоисточници. Тези енергоисточници не са само поле за изява на еколозите те и тяхното разширяване са предпоставка утрешна Европа наистина да се превърне в място за економическо развитие, което има огромни предимства пред останалите една Европа на повече инвестиции, една Европа на повече благосъстояние, повече работни места и инвестициите са най-добрите съюзници на безработните. Освен това, повече гаранции за младеща. Бих искал постепенно да вдигнем възрастовата граница от 25 на 30 години за младите хора. Инвестициите могат да бъдат целенасочени само ако намалим бюрокрацията. И това се отнася за всички и особено за малките и средни предприятия. Средната класа не, не са крупни капиталисти. Те работят денонощно. Те създават работни места. За тях трябва да направим повече така че трябва категорично да намалим бюрокрацията в тази област и да не прекаляваме с бюрокрацията. Е, трябва да се отнасяме сериозно към принципа за субсидиарност и да го прилагаме последователно. След договора от Мастрихт непрекъснато говорим за правилното прилагане на този принцип. Но не, не работим в този смисъл. Говорим по-дълго, отколкото работим за намаляване на бюрокрацията. Е, не се грижим достатъчно за това, защото Европейската комисия, Европейския е, съюз вместо да се занимава с всички дребни въпроси, да се посвети на големите проблеми. Не всеки проблем, съществуващ в Европа, трябва да се превърне в проблем на Европейския съюз. Наша, наша задача са големите проблеми. Всичко това, господин председател, трябва, разбира се, да отговаря на пакта, на, на пакта за стабилност. Е, пакта за стабилност и растеж в своите основни черти няма да се промени, е, той е част от Европейския съюз и аз ще се придържам към него през едните години. Обе... Стабилност обещахме, когато въведохме общата валута. Това не е само условие за присъединяване, това е една постоянна повеля. Ние обещахме стабилност и Европа не бива да нарушава обещанията си. Аз няма да наруша това обещание. Но Европейският съюз, основ, съвет основателно установи, че маржовете за нестабилност за 2005-2011 година след е, измененията също трябва да се използват, за да може да се наблегне на компонента растеж. Правили сме го и в миналото. Ще го правим все повече и в бъдеще. Като разбира се, господин председател, държа да кажа, че това, което през изминалите години бе постигнато, бе сторено от нас, не бива да се подценява. Аз бях председател на Еврогрупата. Е, мисля, че не е необходимо да ви го казвам, е, защото е, това наистина не е толкова важно в този случай. Дали задачата и поста, за който се кандидатирам в момента, ще е по-приятен, лично аз се съмнявам. Но по време на еврокризата, която не бе евро, криза на еврото, а криза на задълженията, ремонтирахме подпаления самолет в полет. Нито беше лесно, нито отговаряше на повелите на политическата естетика. И все пак ние успяхме да запазим еврозоната непокътната. Преди малко повече от година е, спекуланти от най-високо ниво и много е, се подсмивайки се, се басираха, че еврозоната ще се срине от само себе си. Не. На много финансови центрове се е, правеха залози прогнози, че Гърция ще излезе от еврозоната. Аз с гордост мога да кажа, че направих всичко необходимо този горд народ и неговата държава да останат в еврозоната. Або... Но, господин председател, ние направихме и грешки. Е, ремонта на горе, горящ самолет в полет не е лесна задача и от време на време човек се опърля. Надявам се в бъдеще, ако се наложи да се приемат такива програми, макар че не виждам такава необходимост за следните години, ще ми се преди това да се направи много сериозно социално проучване, защото аз зная как такива програми за актуализация на бюджета се отнасят, се отразяват на хората. В бъдеще такива програми няма да има без предварителна оценка на социалното въздействие. И много бих искал всеки път, когато се обсъждат такива програми, да имаме и план Б, върху който можем да стъпим, ако макроекономическите показатели се окажат непотвърдени, ако има по-малко растеж в съответната страна, тогава трябва да можем да променяме и тези програми. Затова аз съм за изработване на план Б за всички тези случаи. Мисля, че ви убеждавам, като, като слушам реакцията. Ще ми се инструментът на тройката да бъде преосмислен. Парламентът в свои доклади казва, че тройката в настоящия си вик не е достатъчно демократична. Липсва демократична субстанция, липсва парламентарното измерение. Трябва да пренасочим тройката, тя трябва да стане по-демократична, по-парламентарна, по-политически издържана и ще го сторим. Mr. President, we cannot spend money with the Господин председател, не можем да харчим парични средства, с които не разполагаме. Трябва да заменим дефицита и дълга с идеите. Идеите са на лице. Трябва по-добре да се възползваме от възможностите на цифровите технологии, които не знаят граници. Трябва да разсеем съмненията. Трябва да решим проблемите с защита на данните, авторските права. Трябва да отстраним всички тези пречки пред растежа. Таксите за роуминг в Европа трябва да изчезнат и ще го направят. Ако постигнем успех в реализирането на истински дигитален цифров пазар, ще може да генерираме 250 милиарда евро допълнителен растеж за Европа и ще го направим. Както често се казва, по време на кризата в Украина, нуждаем се от устойчив енергиен съюз с амбициозна политика за климатичните промени. Трябва да реорганизираме енергийната политика на Европа в нов енергиен Европейски съюз. Трябва да обединим ресурсите, да комбинираме инфраструктурите, да обединим позициите си по време на преговорите спрямо трета страни. Трябва да диверсифицираме енергийните източници и да намалим високата енергийна зависимост на няколко държави членки. Сметам, че Европейски енергиен съюз ще се превърне в номер едно в света по отношение на възобновяемите източна енергия. Ние ще подобрим значително енергийната ефективност на целите за 2020 година, що се отнася до енергийна ефективност на сградния фонд. 20% енергийна ефективност до 2030 година е минимум, според мен. Не може да се представяме да сме лидер по отношение на политиката за климатичните промени, ако не повишим своята енергийна ефективност. Вътрешният пазар трябва да бъде завършен. Ако постигнем успех в това начинание, ще добавим още 200 милиарда евро допълнително към европейската економика. Трябва да го направим. Трябва да допълним новите европейски банкови правила с съюз на капиталовия пазар. Да подобрим финансирането на економиката изисква интегриране на капиталовите пазари, което ще намали разходите по набиране на капитал за малки и средния бизнес. Свободното движение на работна ръка винаги е била основен стълб на вътрешния пазар. Аз ще отстоявам този принцип. Free movement Свободното движение дава възможности. То не е заплаха. Правилата няма да се променят. Националните органи ще трябва да се борят срещу злоупотребата с фалшиви искове. Аз ще инициирам целенасочено преразглеждане на директивата за командироване на работници и нейното изпълнение. Ние трябва да се борим срещу социалния дъмпинг и това ще го направим. Ще се боря с укриването на данъци и данъчните измами. Аз съм за приемането на европейско равнище на общ кодекс за данък върху финансовите операции. Трябва да се борим срещу прането на пари. Това ще бъде направено. Що се отнася до економическия и валутен съюз, искам да привлека вашето внимание върху факта, че кризата не е приключила. Кризата съвсем не е приключила, тъй като има десетки милиони безработни. Кризата ще премине, когато безработицата бъде преодоляна. За тази цел ние трябва да координираме по-добре економическите си политики. Ние трябва да създадем економическо управление, тип економическо управление и ще го направим. Ние трябва да бъдем взискателни, що се отнася до изпълнението на структурните реформи, които в крайна сметка ще доведат до растеж на европейската економика. Ако държавите членки на економически и валутния съюз положат особено, особени усилия, ние трябва да предприеме мерки и по отношение на финансовите институции. Имаме нужда от бюджетен капацитет за еврозоната. Трябва да престанем. Не бива да допускаме повече да ни се подиграват, тъй като много често представителите на най-силната валута в света са, си противоречат. Необходимо е те да бъдат представени на едно място от един човек. Тъй като говорим за Бретън Лудс, аз бях в Съединените щати, искам да кажа няколко думи за споразумението за свободна търговия с САЩ. Аз съм за сключването на такова споразумение. Аз мисля, по този начин ще се създаде най-голямото търговско пространство. Двете най-големи економики и демокрации в света ще се обединят. Заедно с това, споразумението няма да се сключи на каквато и да било цена. Ние не можем да се откажем от своите норми в областта на здравето, нито социалните норми. Не можем да се откажем от своите изисквания по отношение на защитата на данните. Не бих искал защита на данните да бъде част от преговорите с американските приятели и не би трябвало да има паралелни юрисдикции. Нека да прилагаме правото и да направим така, че тези преговори да се осъществяват в условията на максимална прозрачност. Ако ние не публикуваме документа, документа за стратегиите за преговорите, споразумението ще се провали в парламента, в очите на гражданите и пред националните парламенти, ако е необходимо от тяхна, тяхната ратификация. Така че нека да бъдем прозрачни. Нека не създаваме впечатлението, че имаме какво да крием. Европейският съюз е съюз на ценностите. На нас ни вярват, вярва ни останалата част на света, но това ще продължи само ако сме взискателни е, към ценностите, които изповядваме. Аз ще предложа е, комисар, който да отговаря за спазването на хартата за основни права и бих искал Европейския парламент да е, подпише Конвенцията по правата на човека на Европа. Директивата за борба срещу дискриминацията ще си остане на масата и аз ще се опитам да убедя съвета да я приеме максимално бързо или поне в основните и насоки. Имиграцията. Законната иммиграция, незаконната иммиграция са теми, които почти всеки ден вълнуват нашите граждани. Ние имаме нужда от обща политика в областта на обежището и аз ще предложа обща политика в областта на обежището. Ние трябва да се замислим и да започнем работа върху законната имиграция. от е, Европа ще има нужда от законна иммиграция. Е, като страни като Канада и Австралия. Беше ми казано, че ще има вълнение в залата и а, е, чух вълнение точно в а, е, тази част а, е, на речта си. Защитата на нашите външни граници, борбата срещу престъпните групи, които търгуват с чуждото нещастие, онези, които идват тук, нека не идват на лодки през Средиземномерието. Необходимо е да има разпределение на усилията между севера и юга. Проблемите на убежето и миграцията не са проблеми на Италия, Малта и Кипър. Та са проблеми на целия съюз. Äh, За външната политика, господин председател. Тук няма да говоря дълго. Но външната политика, общата външна политика и политика на сигурност ни е насъщно необходимо. И аз ще положа всички усилия общия ни пред генералния ни представител да не бъде спиран от европейските външни министри. Ние се нуждаем от общ представител, който да изрази нашата външнополитическа позиция. Лицето, което ще поеме тази функция, ще има много широка сфера на дейност и ще получи подкрепата на всички ресорни еврокомисари отбраната ние трябва да развием европейската система, но не в противовес на НАТО. Двете системи трябва да си сътрудничат, но в областта на отбраната се нуждаем от по-широко сътрудничество, както е записано и в Лисабонския договор. Същото се отнася по отношение на обществените поръчки. Трябва да работим заедно, а не едни срещу други. Господин председател, през следващите пет години няма, не предстои е, приемане на нови държави членки в Европейския съюз. От днешна гледна точка е немислимо е, е който и да е от страните, която и да е от страните кандидатки до 2019 година да бъде в състояние да изпълни всички критерии, но преговорите продължават. Други европейски нации, други европейски държави се нуждаят от искрена честна европейска перспектива. Визирам особено един трагичен регион на Европа, Западните Балкани. Те се нуждаят от европейска перспектива, за да не заговорят отново оръжията. J'aurais voulu vous parler, Monsieur le Président, de la nécessaire. Няколко думи за необходимата индустриална политика, от която Европа има нужда, за да се увеличи делът на индустрията в европейското БВП до 20%. Бих искал да кажа няколко думи и за Украина. Поздравявам украинския народ. Той е- има място в Европа. бих искал да ви представя и подробно, защо смятам, че във всички европейски страни има нужда от минимална социална заплата и минимален гарантиран доход. Ние ще предприемем стъпки в тази насока. Бих искал да ви споделя убеждението си, че услугите от общо обществен интерес трябва да се запазят и да не бъдат оставени в ръцете на частния сектор. И бих искал, дами и господа, да ви говоря и за Африка. Този континент, който толкова често е, има трагична съдба, е, но е забравен, въпреки че има огромни богатства. Нека да направим така, че да се сложи край на тези скандали, да се сложи край на трагедията на глада, докато всеки ден умират десетки хиляди деца от глад, Европа няма да може да се каже, че си е свършила работата. Да, господин председател, необходимо е. Имаме нужда от ново начало, за да отговорим на очакванията на тези, които гласуваха за нас. Но не е но сега не е момент за революция, нито за контрреволюция. Ако искаме европейските граждани да преоткрият а, своята Европа, нека да им кажем, че ние се гордеем с Европа, нека да им кажем, че се гордеем с онова, което сме постигнали а, през последните десетилетия. Често казват, че въпросът за войната и мира вече не е актуален, но може да има диалог. Нека диалогът за войната и мира да се води в Европа. Нека не приемаме мира за абсолютна даденост в Европа. Нека да се гордеем с поколението на нашите родители, баби и дядовци, които проливаха кръвта си в бойните полета и в концентрационните лагери те доведоха до приемането на програма, основана на лозунга Никога повече война. Тази програма а, дава своите резултати, на които сме свидетели днес. Нека да се гордеем с това, че през 90-те години успяхме да разширим Европа, за това, че успяхме да сложим край на следвоенното разделение на Европа. Ние обединихме без оръжия, а със силата на своите убеждения географията и историята на Европа. И аз искам да отдам дължим, дължимото на тези, които в Централна и Източна Европа решиха да вземат историята в своите ръце, да не бъдат просто обекти, а да станат субекти на своята история. Стига сме говорили за нови и стари държави членки. Има чисто и просто държави членки. et soyons fiers. И нека да се гордеем с това, че приехме единната валута. Тя не разделя Европа, тя защитава Европа. Защитава я. Защитава я. Господин председател, аз бях министр на финансите на моята страна в продължение на 20 години. Веднъж, два пъти в годината трябваше да ходя в Европа на заседания на министрите на финансите. И два пъти в годината бях свидетел на това, че валутните проблеми бяха източник на проблеми. Липсата видях колко беше трудно на страни да девалвират своята валута, за да останат конкурентно способни. Това беше загуба на достоинство. Имаше ужасни сцени. Унези, които трябваше да увеличат стоиността на своята валута, не го правеха а онези, които трябваше да девалвират, не го правеха, защото се притесняваха от хаос и инфлация. Ако по време на събитията в Украина, по време на економическата финансова криза, която ни удари и създаде толкова много проблеми, ако нямахме е, единна валута, щеше да има война. Франция срещу Германия, е, Германия срещу Италия, всеки срещу всеки. Еврото води до дисциплина. Ние имаме нужда от валутен ред, който ни защитава. Еврото защитава Европа. И Гърция, господин председател, не искаше да напусне единната валута. И ние не искаме, Гърци... не искаме Гърция да напусне. Аз защитавам единната валута, защото единната валута защитава Европа гражданите и нейната економика. Monsieur, Monsieur le Président, Господин председател, ако не направихме това, което предприехме през последните десетилетия, ако не бяхме превърнали Европа в континент на мира, ако не бяхме постигнали примирението в географията и историята, ако нямахме единната валута, ако не бяхме изградили най-големия вътрешен пазар в света, в каква ситуация щяхме да бъдем днес? къде щяхме да сме сега? Щяхме да бъдем отслабени, без оръжия. Европа, благодарение на работата на, свой, на своите основатели, е континент, който прави така, че нейните жители могат да говорят в условията на мир. Извинявайте за момент, господин Юнкер. Ние ви разбираме и ако не крещите така. Не е необходимо постоянно да прекъсвате оратора по този начин. Приканвам ви към ред. Monsieur le Président, je ne veux pas... Господин председател, не искам Европа, която наблюдава останалите, когато те действат и напредват. Аз бих искал Европа да бъде в средата на терена, която да печели, Европа, която защитава, Европа, която съществува, Европа, която да е пример за останалите. За да стане това, Нека да почерпим вдъхновение от принципите и убежденията, които ни оставиха в наследство големите европейци, когато нас още ни е нямало. Искам да отдам дължимото на Жак Делор, голям председател на Европейската комисия. Работата на Жак Делор е източник за мен всеки ден. Искам да отдам дълживото и на Франсуа Митран, който каза, че национализма води до война. Той беше абсолютно прав. Искам да отдам дължимото и на Хелмут Кол, който според мен е най-големият европеец, когато познавам. Нека да бъдем като тези хора. Нека те имаха търпението, коража и решимостта. Нека да имаме и ние същия кораж, също търпение и същата решимост. Ето, това ни е необходимо. Господин председател, дами и господа, можем да постигнем много заедно. Благодаря ви за вниманието.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 сега има думата ръководителите на политическите групи. Започвам с господин Манфред Вебер. Господин председател, драги Жан-Клод Юнкер, днес е хубав ден за Европа. Европа, европейските институции през последните седмици показаха своята пълна дееспособност. По време на изборите европейските граждани дадоха своя вод за бъдещето в Европейския парламент, въпреки социалните последствия от голямата економическа криза, ние залагаме на економически сили за бъдещето на Европа. С този избор ние превърнахме в Европа в още по-демократично формирование. Исторически ден, първо, европейските граждани избраха лично ръководителя на Европейската комисия. Това е важно и ценно начало. Можем да харесваме или не идеите на е, главодещите кандидати, но демократите сме категорично на едно мнение. По-добре избирателите своевременно да знаят, преди изборите да знаят какво предлагаме, а не след това. И именно към този принцип се доближихме, което е чудесно и няма да се промени и да, да, да изчезне. Хубав ден за Европа и хубав ден за нашата политическа група и нашата партия, защото днес гласуваме за един кандидат на ЕНП. Всички страни са специални програми Гърция, Испания, Португалия и Ирландия се ръководят от представени на нашата партия. Имаше трудни моменти, по-малко социални дейности, по-високи данъци въпроси искахме от хората много. Трябваше да вземаме трудни решения, но едновременно с това в Германия, в Люксембург, в Финландия нашите правителства трябваше да обяснат със своите съграждани колко е важно да бъдем солидарно. Имаше много атаки през миналото. Ние, Европейската народна партия и Жан-Клод Юнкер, отстоявахме тези решения и а, обяснявахме на хората защо това е необходимо. Не беше лесно и въпреки това ЕНП е отново най-силната партия в Европейския парламент. Жан-Клод Юнкър спечели изборите. Той е подходящия човек, подходящия момент. Жан-Клод Юнкър е кандидат на Европейската народна партия. Да, така е. Но днес той а, иска нашата обща подкрепа. Знаем, че демократичните принципи е принцип, са принципите на компромиса идеите на другите конструктивни сили в Европейския парламент трябва да бъдат чути. Ян Кот Юнкер бе и избран с нашата програма, но той се бори за консенсус в този Европейски парламент. Именно за това нашата политическа група е НП го подкреп, подкрепя. Говори се много за реформи, за промени, за ново начало. И аз мисля, задачите са ясно поставени. Е НП поставя акцент върху растеж в Европа, реиндустриализация на нашия континент. На второ място трябва да намерим а, начин да продължим пътя към стабилност, защото чувството за вина разрушава бъдещето. Трябва да зачитаме националното ниво, особено нашите колеги в националните парламенти. И четвърто, след годините на кризата Европа отново трябва да насочи погледа си навън към партньорите с нашите приятели от Украина или политиката за бежанците. И още четири приоритета, на които държа да подчертая. Госпожи и господа, днес няма да се впускам пространни дискусии си. През следните пет години ще имаме достатъчно време за това. Но искам да се спра на два основни момента за нашата култура, за отношението към нашата Европа. Първо, ще се върна към казаното от Жан-Клод Юнкер. Говорим за изменение трябва да сме наясно, че много хора на нашия континент виждат в промените и реформите по-скоро заплаха, отколкото шанс и възможност. Страхуват се. За това трябва да спечелим хората да, в подкрепа на измененията. За мен е важно следното. Трябва да сме наясно, че днес живеем във време, в на дълбоки промени, които протичат едновременно. Преди 100 години индустриализацията е определящия процес. Една голяма промяна с печелищи и губищи в обществото и променяща света. Днес живеем във време на дълбоки промени в най-различни посоки, както никога до сега. Да помислим за демокрацията. 15% от Европе... за демографията. А, имаме граждани на възраст над 65 години, след 10 години те ще 25%. Повече пенсии, повече грижи. Това променя нашия континент. Глобализацията на второ място по невописуем начин се разпределят благата в, в целия свят. През 2040 година няма вече да, да съществуват отделни европейски държави, които да се наредат между Г7. Това са данните. Да помислим за дигитализацията, за климатичните промени, за екологията, за начинът по който пазаруваме, ако щете. Дигитализацията променя всичко. Да, това носи своите преимущества, но дали владеем и евентуалните негативни последици текат много процеси и текат едновременно. Трябва да обясним, да кажем на хората всичко това защото по този начин можем да бъдем открити за реформи. А това означава да запазим европейския начин на живот, нашите ценности, да предадем на бъдещите поколения уникалната ни Европа. И трябва ясно да заявим, ако се вкопчваме в съществуващите структури, ако не сме готови да се променим, ще, се, ще загубим. Нека да хвърлим поглед към Европа днес там където се провеждат смели политически реформи, там хората живеят по-добре, там е бъдещето. Държавите членки от Централна и Източна Европа са особено ясен пример за това. След рухването на комунизма, там настъпиха гигантски промени. Вие, драги колеги от тези държави, знаете по-добре, отколкото от нас, от Западна и Южна Европа. Вие знаете, че застоя е погибел. За това нека не забравяме това. Готовността за промени и реформи е нашето бъдеще. Да окоръжим хората, да ги подкрепим в техния стремеж към новите неща. И е, втора важна за мен идея. Реформите, е, деловия подход. Трябва да бъдем прагматици. Това е насъщно необходимо сега. Но по този начин Европа става и по-технична. Хората виждат Европа като бездушна машина. И аз за това ще кажа, не само прагматизъм. Трябва да имаме идеи за Европа през едните идеи. Аз искам да видим в Европа източник на радост, източник на бъдеще. Какво искам да кажа? В своите, своята младост много четях за европейските идеи от основателите на съвременна Европа. И върху руините на Втората световна война се застанаха хора, които казаха искам мирен континент, искам континент на обединението, Искам континент, който да победи национализма и тоталитаризма, който да се върне към своите корени. Един общ пазар, едно съвместно съществуване във всяко отношение, без граници и всичко това върху руините на Втората световна война. Множество политици от целия политически спектър мечтаеха за безумни неща. Днес можем да си кажем, да, това са били хора с иллюзии, но те победиха. Те сториха невъзможното. И днес говорим за реформите за директивите МИФИД, за пакта за стабилност, аграрна е, реформа и така нататък. Но това ли е само Европа? Тя може да предложи много повече. Великобритания, например, е, люлката на парламентарната демокрация, която дари на Европа тази идея. Цяла Европа днес се гордее с парламентарната си традиция. Или Франция, чието национален празник отбелязахме а, е, вчера с идеите за свобода, равенство, братство, за човешките права, равнопоставеността на мъжете и жените. Там се развиха идеи, които са всеобщо европейско достояние. Днес се радваме на картата за основните права. Е, германската е, dies wäre die Kultur. Промяната в е, отношенията между държавата и църквата са всеобщото основание. Великите географски открития, сторени от Испания и Португалия. Всичко това е наш общ принос към Европа. Тези всичко това е днес общо европейско достояние. Постигнахме го ние, европейците. Всички ние сме взаимно свързани. И, драги колеги, именно така си представям аз Европа. Ние говорим за демокрация, човешки права, разделение между църквата и държавата. Ние ги приемаме за нещо естествено, но не е така. Но когато се съберат Г20 и говорят за световна търговия, кой ще вдигне ръка е, и ще каже да, но нека забраним детския труд. Дали, дали Бразилия ще го стори, дали Индия, ние сме тези, които го правят. Кой работи за климатичните промени? САЩ? Китай? Не, отново ние европейците. И кой на тези срещи припомня на света, че има първо мирно решение на конфликтите? Руснаците? САЩ? Не, отново европейците правим това. И това е моето пожелание към младото поколение. Европа има велика история. Европа, която не се раздира от вътрешни конфликти и поема своята отговорност за света. Европа на самоувереността и доброто самочувствие, което излъчва към света. Трябва да накараме хората да осъзнаят, че е хубаво да си европеец, с корени в своята нация, в своя регион и с ясното съзнание, че ние европейците имаме своя принос към развитието на света. Европа, не забравяй своето призвание. Светът се нуждае от Европа. И в заключение, драги колеги, може ли Европа този континент е, в, при цялото си многообразие да бъде обичана. Е, Европа на Тоскана, на Мазурските езера, на Рим и Будапешта, Европа на със своята култура, с нашите музеи, които привличат е, посетители от целия свят. Нашата опера шества достойно по световните сцени. Европа е неизказано богата и щастлива. И аз като баварец, като германец, като европеец се чувствам чудесно на този континент. Обичам да, да бъда европеец и мисля, че е важно да споделим тази емоция с нашите граждани. Колеги, да започнем работа. Като начало силен мандат за Жан-Клод Юнкър, който да изпълни своите задачи. Ние от НП заедно с него желаем да раз... намалим проблемите, грижите на хората в Европа. Европа да се преодолее от... Е, да преодолее шока и да продължи да се развива. И отново прагматични идеи, като бащите основатели. Една визия за бъдещето на единна Европа, многообразна, горда със своите нации, но и с благодарност да бъдем европейци. Благодаря. Благодаря за социалистите и демократите, господин Питела. Благодаря, господин председател. Господин председател Юнкер, колеги и колежки. Искам да започна своето изказване, като кажа няколко думи за един регион, който не се намира в Европейския съюз, но който стана много европейски, както никога до сега. Газа. В Газа се води война. Последната война, която взима хиляди цивилни жертви. Трябва да сложим край на тази война. Никой не може да си затваря очите или да се обръща на страни. Война, която се води близо до гражданите, до, до границите на Европа, в Сирия, Либия, на юг от Италия, в Газа, но също и в Украина, в сърцето на Европа. Ето. Войната, която смятахме, че сме забравили завинаги се върна и започна да събужда старите демони. Напомня ни Сребреница. Тези дни отбелязваме годишната и но тази война е за нас огледало, което ни напомня и колегата Вебер го напомни, напомни ни същината на европейския процес. Европейския съюз е економически и валутен съюз и банков съюз, но то е още нещо. Това е цивилизационен проект, проект на мир, на солидарност. Кът ние в нашия парламент трябва да работим, за да сложим край а, на причините, поради които е, Газа има нужда от е, хуманитарна помощ. Основна, първата ми мисъл е за хиради, хилядите жертви във войната в Газа. Господин председател, преди пет години в тази съща зала е, пред нас се яви Мануел Барозо. Кризата беше започнала няколко месеца преди това и мнозина вече говореха за доближа, приближаващия край. Пет години по-късно виждаме, че кризата не е приключила. Европа е в дълбок застой. Има опасност от дефлация увеличава се безработицата, бедността и има цяло поколение, което загуби своята вяра в бъдещето. Господин председател Юнкер, вие често говорите, защото сте много образован и културен човек, за историята на нашия европейски континент. И аз смятам, че историята е важна и смятам, че трябва да се учим от грешките на последните години. От грешките, които ни доведоха до тази криза, криза. Първата грешка е кризата от 1929 година. Това са бюджетните економии. Имайки предвид кризата на търсенето, имаме нужда от инвестиции, за да се увеличи растежа и в условията на увеличаваща се бедност имаме нужда от социална защита. Но вместо това, в името на счетоводните принципи се намалиха социалните разходи. Промени се потенциала за растеж на економиката. Никой не иска да увеличава безразборно а, социалните разходи. Трябва обаче да намерим необходимия баланс между консолидирането и оздравяването на обществените а, раз, разходи и необходимостта от растеж. Някои казват, че Първично, първично е подобряването и оздравяването на счетоводния баланс. Но къде, къде е редът, когато има толкова безработни? кое е по-важно обществените отчети или обществото и живота. Голямата полука от тази криза е, че правилата, и вие го казахте в своят доклад, всички правила, в това число и бюджетните правила, трябва да бъдат в служба на нашите граждани. Втората полука, която извлякахме в Европа. Нашите общества и економики са тясно свързани. Болестта в финансовия пазар моментално се предава на други пазари. Имигрантите, които идват днес в Лампедуза, по всяка вероятност ще се превърнат в е, отритнатите в предградията на големите ни градове Лондон, Мадрид, Рим. Това изисква от нас да проявим солидарност и отговорност. Третата полука е, че имаме нужда от повече демокрация. Ако се оказахме затънали в тази криза, то е и защото, нека да си го признаем, господин Юнкер, Десетки и десетки срещи на върха не постигнаха решение и доведоха до объркани и безполезни решения. Имаме нужда от по-силна демокрация в Европейския съюз. Ето това е което ние ще подкрепим. И ние смятаме, че вие сте освоили тези, че вие сте научили тези уроци. Мисля, че в Европа през последните седмици сме свидетели на нещо като революция. За първи път в историята на Европейския съюз председателят на Европейската комисия се избира в съответствие с гласовете на европейските граждани. Това говори за напредък в парламентарната демокрация и това е необратима крачка. Ако не беше упоритостта на този парламент, вие, господин председател Юнкер, по всяка вероятност нямаше да можете да станете председател на Европейската комисия. Нашият вод за вас днес няма да бъде празен чек много, на нас много ни харесаха много от елементите на вашето изказване. Хареса ни това, че говорите до, за социалните въпроси. Хареса ни и това, което казахте за социалната пазарна економика. Това е част от културата на социалистите демократите. Не знаем, че вие не сте социалист. И ние не поставяме като условие вие да станете социалист. Ние не спечелихме изборите и спечели ги вашата партия, а вие и е справедливо вие да бъдете кандидат за председател на Европейската комисия. През следващите месеци с изслушването на комисари ще проверим дали има съвместимост между вашата програма, нашата програма и тази на комисарите. Ще бъдем непреклонни. Демократичният контрол върху работата на комисията ще се засили. Е, дебатът ще бъде годишна проверка върху работата на дейността и нашата подкрепа за вас е, не е, е автоматично одобрение на новия подход. Ние водихме преговори, представихме своите приоритети. Ние поискахме повече инвестиции за създаване на растеж, по-социална Европа, повече солидарност, особено по отношение на иммиграцията на нашите искания. Тази сутрин вие представихте документ в писмен вид и е, изказване, в които дадахте е, убедителни отговори. Ние искаме конкретни цифри. Дадахте ни цифри, дадахте ни и срокове. Дадах, казахте 300 хиляди за план за инвестиции, които да създадат растещи нови места, нови работни места и говорихте за срок 2015 година. Из, да, говорихте за индустриалната политика, която дълго време беше табу за а, неолибералните политици. По отношение на социална Европа бяха поети социални ангажименти срещу социалния дъмпинг чрез преразглеждане на директивата за командироване на работници така че една и съща работа на едно и също място да бъде възнаграждавано с една и съща заплата. Говорихте за борба срещу социалния дъмпинг възоснова на е, минимален доход и е, данък върху финансовите операции. Говорихте и за тройката. Ние поискахме да се даде оценка на социалния аспект на реформите. На първо място да разгледаме директивата срещу дискриминацията. Във вашата програма има още един спорен въпрос. разширяване на обхвата на гаранцията за младеща. Преди нашите срещи тези въпроси не бяха във вашата програма. Е, радваме се, че успяхме да ви убедим. По всички тези програми остава още много работа. Бихме искали повече яснота по гъвкавостта. Вие се задоволихте с това да повторите позицията на съвета много се радваме, че споменахте, че ще има комисар в Екофин от социалистите, но това не е достатъчно. Смятаме, че страните, които водят амбициозни реформи, не бива да бъдат задушавани от счетоводния подход към бюджетите. Да, правилата трябва да се спазват, но те трябва да бъдат в служба на растежа. Нека да бъ... имаме повече кораж по директивата за родителски отпуск, така че европейските жени да могат да съчетават личния с професионалния живот. Бихме искали да се каже нещо повече за екологичната устойчивост, за нашия модел за развитие който е длъжен да опазва планетата. Нека да бихме искали да чуем повече за човешкия капитал. Това е истинската това е истинското богатство. А, ние сме взискателни и лоялни а, събеседници. Ако се подадем на бездействие, ние след 5 години ще, ще имаме обедняла Европа, която е осъдена на опадък. Нека да обединим усилията си и да направим така, че Европа да тръгне по пътя на солидарността. Ние протягаме ръка към вас, даваме ви своето доверие сега зависи от вас да не ни опровергаете. Успех ви желаем, господин председател Юнкер. Е, е, сега давам думата на господин Камал. Господин Юнкер, големите промени не се случват сами. Трябва лидерска воля. Лидерство, което гледа напред, а не назад. Лидерство, което отчита предизвикателствата на 2050 година, не от, от 1950 година. Лидерство, което разбира притесненията на европейските граждани, които искат Европа на сътрудничество, а не Европа на централизация. Ако вие предлагате програма, която отваря пазарите, маха пречките, децентрализира властта, то ние ще ви подкрепим. Но ако вие въвеждате една стара програма, Просто ще ви предлагаме конструктивни положителни альтернативи. Много от нас искат от вас да изясните своята позиция по въпроси като майчинството, бюджета. На консерваторите казвате едно, а на останалите групи други. Искам господин Юнкер ясно да заявите в какво вярвате. На практика, вие знаете и ние знаем, че това не е важно. Сделката вече е направена. Изборите, които трябваше да преустановят всички задколисни сделки, се превърнаха в майка на всички задколисни сделки. Вие знаете и ние знаем, че вие най-вероятно ще сте следващия председател на комисията. Желаем всичко най-добро, господин Юнкер, но членовете на моята политическа група няма да могат да гласуват за вас днес поради две причини. Първо, ние не приемаме процеса, който ви докара тук. Ние не вярваме, че вие имате общ европейски мандат, който обхваща всичките 28 държави членки. И на второ място, членовете от моята група не са все още убедени, че вие сте правилният човек, който трябва да оглави европейските реформи. Смятам, че през следните 5 години, надявам се, че ще ни опровергаете. Въпросът, който искам да ви задам е, искате ли вашата комисия да е последната от старата ера или първата от новата ера? Това е в основата на лидерството, което искаме да видим. Нуждаем се от лидерство, за да се реформира бюджета за новата ера. Да се отърсим от идеята, че по-големия бюджет е по-добър бюджет. Вместо това, нека да имаме по-добър бюджет, да улесняваме инвестициите в инфраструктурата, технологиите, научно-развойната дейност. Нека децата да наследят една жизнеспособна економика, изградена за бъдещето, а не да наследят много дългове, които са натрупани в миналото вместо да поставите акцент върху набирането на пари от собствени ресурси, да видим как по-добре да харчим средства на накоплатеца. Затова и моята група иска да има един ангажиран комисар за бюджетен контрол. Нуждаем се от лидерство, за да изградим единния пазар. 8 години от приемането на директивата за услугите и все пак нямаме единен пазар за услуги. Защо не попитате предприемачите, какви са пречките пред тях и да ги премахнете. Време е да изградим един пазар за всички, да вземем енергийния пазар и заедно да премахнем пречките там, да създадем стимули за потребителите да се насърчава енергийната ефективност, да осигурим инвестиции в енергийна сигурност, нови източници на енергия, повече междусистемни връзки, за да намалим зависимостта от режимите в Близкия изток и Русия. Нуждаем се от лидерство за реализация на търговията и международна политика за развитие, които да са съобразени с новата ера. Повече и по-прозрачни споразумения с бързо развиващи економики, но и програми за международно развитие, които насърчават авторските права, насърчават предприемачите в бедни страни, за да се създава растеж и заетост за местните хора в техните страни. Нуждаем се от лидерство, за да се насърчава по-добра нормативна рамка, която да отговарят за новата ера. Трябва да се свържим пряко с бизнеса, да питаме какво ви пречи да създавате повече заетост, повече растеж. Нуждаем се от лидерство, за да се справим с пречките присъщи на еврозоната. проблемите с производителността, които водят до безработица и липса на растеж. От мерките предприяти виждаме, че от банките тежестта се измества на дънакоплатица. Нуждаем се от лидерство в сферата на иммиграцията, за да възстановим вярата на хората в свободното движение на хората, на тези работници, които искат да работят, да дадат своя принос в приемащата ги държава. Трябва да контролираме е, иммиграцията, да се зачита правата на всички държави членки. Ние превестваме нови работници, но трябва да мислим и за тези държави членки, които губят своите таланти в други държави. Днес само начертах някои примери, където имаме нужда от лидерство, за да изградим Европейски съюз, който да е подходящ за нова ера, за новия век, а не за стария век. Лидерство с което ще разсеем съмненията на нашите гласоподаватели. Лидерство, което ще изпълни надеждата и стремленията на хората в бъдеще. За съжаление, господин Юнкер, членете на моята група не смятат, че ще могат да гласуват за вас днес. Нуждаем се от програма, която да гледа към бъдещите предизвикателства. Ако не продължите такава програма, не можете да очаквате нашата подкрепа за вас в бъдеще. Благодаря, господин Камал. Алде ще бъде представена от господин Ферховстат. Благодаря, господин председател. Може да се кажем, че днес е историческа дата. Не заради риториката, която чуваме тази сутрин. Според мен ние сме събрали тук да изберем председател на комисията, а не както до сега да подпечатаме избора на съвета. Този път гласоподавателя има последната дума. Като гласуваме кандидатурата на господин Юнкер днес, искам да си го кажа ясно, това представлява проблем за част от парламента, но като направим това, ние веднъж за винаги ще установим истинска европейска демокрация, в която гласоподавателите решават какво се случва. Колеги, не случайно това се случва. Това е резултат от дълъг, дълъг съвместен път. Резултат от конвенцията през 2001 година. И открито искам да кажа, това е резултат от настойчивостта на редица парламентаристи. Поне двама, които искам да спомена днес. Андруптов и Хелмър Брок. Андрю вече не е тук, а Елмар винаги ще е тук, според мен. Но искам да ви кажа, че обик... макар че обикновено е на място 263, сега го няма. Все още според кой е и въвел предложението по време на конвента да се избира комисар от Европейския парламент. Първото ми послание днес, Жан-Клод, не е предназначен толкова към вас. Моето послание е към тези, депутати, от големите групи най-вече, които възнамеряват да гласуват против вас. Искам на тези хора, на тези две големи групи, а може би и други, да им кажа, че по този начин те се причисляват към антиевропейците. Те ще изневерят на своите гласоподаватели, защото техните гласоподаватели искат техния избор а те избраха господин Юнкер да бъде следван. Иронията днес, според мен, е, че днес антиевропейците, господин Камал, ще отрекат избора на господавателите и ще предпочат старата система на задколесни сделки, които толкова харесва господин Камерон. И така, ние днес ще гласуваме за вас. По този начин ще дадем ясна зелена светлина, тъй като вие отчетохте няколко от нашите предложения. Основното е, че трябва да се спре избора между финансова дисциплина и растеж. Все едно, те са противоположности. Всички знаят, че се нуждаем и от двете. След пет години надявам се, че вие ще оглавите комисията, и ще помогне да направи и двете, а именно да реализира фискална дисциплина от една страна и растеж от друга. Всички знаем, че без фискална дисциплина, без спазване на пакта за стабилност не е възможен растежа в средносрочен план. И това трябва да бъде прието. От друга страна, знаем, че ако искаме да има растеж, трябва да надхвърлим границите на фискалната дисциплина. Нуждаем се от пакет за растеж, който сега се предлага във вашата програма. Втората причина, поради която сме доволни от вашата програма и ще я подкрепим, господин Юркин, е, че вие казвате много важни неща за законната миграция. Най-накрая говорим по тази тема. Тя бе тема табу в Европейския съюз до момента, а също и за ценностите. Ще, ще назначите комисар, чийто ресор да е върховенството на закона. Само, че искам да не се съглася по един въпрос с вас а именно каквото и да е разнообразието от конституционни системи и културни традиции, основните права са си основни. Те не подлежат на обсъждане. Ако те са основни ценности, всички трябва да ги спазват. Независимо какви са техните традиции. И на трето място, третия ангажимент, който поемате, много важен за нас, факта, че ще има комисия, която да има равенство на половете. Надяваме се, че ще постигнете и тази цел. И на последно място, господин Нюркин, искам да поискам три неща от вас. Вие сега ще оглавите комисията. Затова три неща. На първо място, връщане на общностния метод, както и вие казахте. Всички междуправителствени спогодби през изминалите пет години не са пример за добро управление в Европа. И на второ място, най-важното за мен, не правете като вашите предшественици. Използвайте правото си на инициатива. Започвайте да пътувате до Берлин, до Париж, до Лондон, до Рим, преди да предложите пакет е, на, на масата в парламента и в съвета. Направете го, защото комисията е готова и защото има смелостта да го направи. А не, защото има решение на Европейския съвет. Не се слушайте само в Европейския съвет. От време на време Слушвайте се в Европейския парламент, защото ние сме равни като институция. И на последно място, създадете една визия за Европа. Едно виждане – Виждаме, че има много хора, които са като изгубени, защото няма виждане. Създадете такова виждане, което да предвижда по-голяма интеграция на Европа, по този начин да излезем от кризата, както направихме през 80-те години. Ако постигнете това, вие ще се, ние ще се борим рамо до вас до край. Благодаря. Благодаря много, господин Ферховщав за обеденената левица. Давам думата на госпожа Габриеле Цимер. Благодаря, господин председател на Европейския парламент, уважаеми господин Йонкер. Е, не обичам да възразявам такъв Сговорчива съм, но всеобщата еуфория, свързана с днес един исторически ден, предполага все пак да кажем някои истини. Просто защото не вярвам. Мисля, че беше вярна стъпка да се каже да, чрез изборите на за Европейски парламент гражданите могат да посочат и кой в бъдеще ще ръководи Европейската комисия. Това да. Но не съм съгласна от сега да говорим за голямата победа на демокрацията. Ние сме в началото на пътя, защото тази мъничка първа стъпка се направи твърде малко от миналите месеци и седмици, за да подскажем едно демократично развитие в Европейския съюз. Тук чухме да се говори че е постигната победа и едновременно с това демокрацията се свежда до разпределение на постове и властта между е, институциите за велика коалиция или голяма коалиция. Но според мен демокрацията в духа на Хабермас не се осъществува така. Фасадата няма да се срине, но трябва да я изпълним със съдържание. И трябва трябва вним, да внимаваме за резултатите. Не е вярно, че консерваторите спечелиха изборите повече, три пъти и половина повече хора в Европейския съюз не подкрепиха консерваторите. Не говоря, говоря за онези, които не, не гласуваха или които смятат, че развитието на Европейския съюз през последните години и развитието в техния живот а, не желаят европейско бъдеще. Те говорят за връщане към националния въпрос и националния отговор което е много опасно, опасно за демокрацията. И истината е, че всички ние загубихме тези избори всички, които искат и желаят Европейския съюз да бъде съюз на демокрацията, социалната справедливост, солидарността. Европейския съюз да бъде истинска мирна сила, да играе по-различна роля, именно във външната политика, да осъществи на практика идеала. Хората да се идентифицират с Европа. А случилото се след 20 25 май е точно обратното. Така че нека не изпадаме в еуфория. Това е свързано с демокрацията и ние трябва да работим за една визия за Европейския съюз за хората. Посланието от предходните месеци, години, включително и в кампанията, посланието към нашите избиратели беше няма альтернатива на политиката на крайните пазарни мерки, на бюджетните съкръщения, на разрушаване на установените социални модели, на приватизацията на обществените услуги, налагане на нови стандарти в екологията и социалните системи. Това е в интерес на международните финансови пазари и глобалната пазарна економика. И отново подхващаме мантрата на е, бившата е, премьер-министърка на Англия няма альтернатива. Тръгнем ли по този път, е, нека не забравяме, че хората се оттеглят от нас и това е голямото предизвикателство пред нас. Ние и вие, господин Юнкер защото именно за това ние смятаме, че резултатите от изборите трябва да се използват в пълна мяра. Вие трябва да се самоопределите какво искате за себе си и за европейската политика. Ако продължим по досегашния път на развитие, това няма да стане. Очакваме от вас ясни отговори за променената роля на Европейската комисия в тройката. Не е достатъчно да кажете тройката трябва да е демократичен инструмент. Какво значи това? Те не означава само участие на парламента, нито означава, че тройката ще продължи с една политика, която е дори срещу така наречените държави с специална програма. Раз... Съсипват се човешки животи и това не е демокрация. Как ще отговорите на тази отговорност? Не може просто да кажем вън МВФ. Каква е отговорността на вас и на комисията в рамките на тройката по отношение на оценката на дълговете, одита, съкръщаване на външния дълг? Какво ще направите по този въпрос? Аз съм е, е, готова да проявя пълна откритост към вас. Вие говорите за социални акценти. Чудесно, но не за първи път го чуваме, повтаряше се неизменно. Искаме да чуем конкретно как ще направите. Е, говорите за участието на държавите членки, минимална заплата, но за какво става дума? Говорим ли за минимални стандарти, които да не допускат хората да, да се превръщат в бедняци? Това е важно. И в заключение, в, вие бяхте наш гост в политиката политическата група, отговорихте или не отговорихте на въпроси, но и там много пъти се каза, ние очакваме от вас като ръководител на комисията при големи европейски ем, въпроси да бъдете по-енергичен. Кипър, например, кой, ако не вие, трябва да започнете? Председателят, моля, приключете. И очаквам това и по въпросите за Украина, за Русия. Ем, споменахте, че няма да толерирате подобна политика на Русия. Ние искаме Европа без нови разделения. Ние няма да получите нашата подкрепа като политическа група, но ежедневно ще следим работата ви и когато работите за по-добър живот на хората, ще ви подкрепяме. Председателят, моля, приключете изказването си. Сега зелените, господин Ламбер. Благодаря, господин председател, драги колеги когато 27 милиона от нашите граждани и 10% от моите са безработни, когато 27 милиона са безработни, тогава когато 25% са бедни, когато 10% от нас притежават 60% от общото богатство на Европа, това поставя под съмнение самото ни съществуване когато климатът се деградира. Тази година очаквам повишение на температурата с повече от 6 градуса. През последните 30 години са използвани 30% от природните ресурси огромен брой видове са заплашени с изчезване. Затова е заплаха за нашето общество. Драги колеги, когато управлението и правителството ежедневно са подложени на шантажа на финансовите пазари и диктатурата и шантажа на финансовите институции, които са най-големи, когато неизбраните експерти влияят върху законите, които се прилагат за всички, когато от в името на свободата се поставя под съмнение личния ни живот, очевидно демокрацията е поставена под заплаха. Жан-Клод Юнкер, вие ли сте човекът, който ще бъде човека на един истински фискален съюз? защото очевидно е, че разходите трябва да се контролират, но пък и трябва да осигурим приходи. Когато има е, пране на пари, когато има укриване на данъци, не може да има стабилност. Не може да няма социал... не може да няма солидарност във валутния съюз. Вие ли сте човекът на социалния съюз, на социален съюз, който да замести догмите на конкуренцията между системите за социална сигурност с сближаване на системите? Нека да започнем с минималната заплата и минималния доход. Има една инициатива Рифит. Нека да сложим край на нея. Нека да сложим край на усилията за намаляване на жизнения стандарт. Вие ли сте човека на енергийния съюз, който да не е просто обединение за купуване на газ? Ще бъдете ли инструмент на индустриална политика, който чрез възобновяема енергия, като реформа в дистри... системите за дистрибуция, ще превърне е, Европа в страна, в която ще има енергийна ефективност. Ще бъдете ли човека на Европа, която да говори с един глас, който да който да умее да се е, изправи е, срещу заплахите, Имам предвид Близки изтоки и Русия. Ще бъдете ли вие човека за редемократизацията? Не само на европейските институции, но и на Европа. Ето днес това е поставено под съмнение от гражданите. Необходимо е нашите парламенти, не само европейския, но и националните парламенти да участват реално в взимането на решения. Събеседниците трябва да участват всеки път в решенията, които ги засягат. Нека гражданите ни да участват пряко Имаме нужда от демокрация с по-широко участие. За това всички лобисти да бъдат изпратени там, където им е мястото, именно да защитават собствените си интереси. И слушвайки ви, сме склонни да ви повярваме. И тук съм а, искрен в Комисията по економически и парични въпроси. Много често сме разговаряли с вас. Но заедно с това, кои са тези, които ви подкрепят? Трите основни политически семейства, които ви подкрепят, са и семействата, които са на власт от десетилетия. Ако и искаха да направят нещо различно, вече да са го направили. Вчера Марио Драги се яви пред комисията. За какво се говори? Структурни реформи, намаляване на обществените разходи, намаляване на данъците, повече гъвкавост на пазара на труда. Онова, което се случи на 25 май, за тези хора нямат никакво значение. И в заключение ние сме разделени. За повечето от вас механизмите, благодарение на които вие сте днес пред нас, е скромна, но реална стъпка към повече демокрация. Не говорим за демократична революция, но все пак е стъпка. Ето защо бихме искали, много от нас искат да ви подкрепят. Друга част от групата ни обаче няма доверие, не вярва и си задава въпроса кой ви подкрепя. И се пита, го, готов ли сте, в състояние ли сте да направите онези реформи, които са нужни? Какъвто и да е резултатът от гласуването, господин Юнкер, искам да ви кажа, че всеки път, когато комисията представи документ, който отговаря на очакванията на гражданите, насочен към повече благоденствие, устойчивост и демокрация в Европа, ние ще бъдем на ваша страна. Благодаря за вниманието. Благодаря, колега Ламбер. Сега за ЕФДД, Европа на свободата и пряката демокрация, господин Фара. Добър ден на всички. Ако това е европейска демокрация в действие, както чухме, по-хубаво да поразмислим. Казаха ни, че в резултат на европейските избори господин Нюркен е номинираният кандидат. Искам да ви кажа, че никой в, в Обединеното кралство не знаеше, когато е гласува по време на европейските избори, че, ще им, че има нещо общо с следващия кандидат. Вашите господаватели във вашите страни не се дадоха сметка за какво става дума в този процес. Името на господин Юнкер не се появи на нито една бюлетина. Цялата тая работа е такава, че господин, че господин Шуц получава получ... утешителна награда. Ще е председател по време на вторията част от мандат на парламента. Европейския парламент всъщност имаше право на глас и реши дали господин Юнкер да е председател на комисията или не. Да си помислим за процеса, в който участваме. Всички трябва да гласуваме, а имаме само един кандидат за който да гласуваме. Това е като в съветското време. При една демокрация би трябвало да има избор повече от един. Но много по-лошото е, че е тайно гласуването. Гласоподавателите няма да знаят как сме гласували ние. Господин Шулц, председателя не трябва да гласува тайно. Цялата работа е да се избираме явно, за да носим отговорност за своите действия пред нашите гласоподаватели. Това е обида към гласоподавателите да гласуваме тайно. След подема на евроскептиците си мислех, че ще, Брюксел ще преразмисли, но не би господин Камерън се пробва накратко и се опита да се противопоставя на вашата кандидатура, но той женеше успехи в Великобритания с промени, но не и тук. И Меркел прокара своята линия, защото тя въжи в Европа. И какво е положението? Хубаво е, че вие имате много по-добро чувство за хумор, и сте общителен човек, от сравнение с много други, с които съм се срещал в Брюксел. Вие сте политически играч, без съмнение, и през изминалите седмици успяхте да смените музиката. Казахте, че не вярвате в Обединени щати Европа. че вярвате в общата европейска личност, но аз, идентичност, но не ви вярвам изобщо. Вие споменахте за господин Делор, ваш идол. Аз разбирам вашата гледна точка, но вие споменахте и господин Митеран и господин Кол, като други ваши герои. За мен те са колаборационисти. Лице с такива скандали зад гърба си не трябва да служи за модел в съвременна Европа днес. Споменахте за необходимостта от обща политика за външни работи и сигурност. Споменахте за необходимостта от обща енергийна политика. Ясното е, че вие ще продължите с процеса за централизация на властите. Нищо очудващо. От 20 години вие сте ключов фактор в целия този процес, който честно казано презира демокрацията. Вашия цитат за френския референдум по време на Конституцията. Вие казахте, ако е да, действаме. Ако е не, казваме, продължаваме. Е, какво ще кажете? Що за вяра в демокрацията е това? В редица отношения вие сте идеалният кандидат за много колеги в залата и несъмнено ще спечеля вашата номинация. Ние трябва да гласуваме за вътрешен човек в Брюксел с задколисни сделки. Нашата група ще гласува категорично не. Не искаме да продължи статуквото. Искаме реална промяна. В края на изказването си казахте, че не е време за революция. Какво ще кажете по въпроса, че вече има революция. Държавен етап, преврат в демокрациите на национални държави. При изборите евроскептиците не спечелиха мнозинство в парламента, но не смятайте, че всичко е приключило до тук. Мнозинството европейци не искат европейска държава, не искат Европейската комисия да е изпълнителната власт, не искат това знаме, не искат този химн. И така, вие ще бъдете избран и ще влезем в удоволствие в битка с вас. Е, за независимите депутати госпожа Марин Лепен. Процедурен въпрос. Е, давам думата на госпожа е, Лепен, така че моля не прекъсвайте. Нека изслушаме колегата Лепен. Госпожо Лепен, моля, направете свое изказване. Умолявам колегите, които се обаждат от залата, да заемат думата. Думата има госпожа Мари Лепен. Миналата седмица председателят налага се да ви отстраня от залата, ако продължавате да пречите на заседание. А колега? Уважаеми колега, Приканвам ви за последен път да а, моля компетентния персонал да придружи а, колегата извън залата. Господин, господин евродепутат, моля, напуснете незабавно залата. Моля, моля, изказващия се да бъде изведен от залата. Моля ви, напуснете залата. Бя, левам саме да. Миналата седмица председателят, извинявам се, госпожо Люпен, извинявайте само за момента Разбирам, че става дума за евродепутатът Пападакис. Моля, напуснете за залата. Не е допустимо да пречите на работата по този начин. Можете да се върнете, когато започне гласуването, но сега настоявам да напуснете залата. Yeah. Okay. Благодаря ви. Сега, госпожо Лепен, имате думата. Благодаря, господин председател. Е, миналата седмица европейските граждани започнаха да се връщат към стария континент. Много нации, специално Франция, която представлявам тук, решиха да изпратят ясно послание. Да, така е, скъпи съотечественици. Ясно послание не към конфискуването на демокрацията, не на Брюксел, не на политиката на ресесия, не на организираната иммиграция, не на развоняване на нашата същност, да, на нашата нация. Е, е, е, е, единна Европа се превърна в един смъртоносен модел, но едновременно с това то говорим за представители на политическата класа на наша възраст, които държат изцяло на своите при, е, привилегии, готови на всички компромиси. Благодаря ви, че днес още веднъж ни потвърдихте, че се държите именно по този начин, е, както разбирам естествено и от резултатите от изборите, които симулират демокрацията. Консерваторите и социалистите го, подкреп... го показаха още веднъж. Говорим отново за преразпределение на постове. Няма никаква воля и желание е, за промяна което бяха заявени пред урните. Независимо за коя партия го говорим? Говорим за разпределението на баницата. Е, ти, аз ще гласувам за теб тук, ти ще гласуваш за мен там. Не, не европейските граждани а, е, били избрали Жан-Клод Юнкер, твърдите всички вие, докато другите, те абсолютно не знаят е, кой е той, а той не представлява за тях нищо. Господин Йонкер, вие се появихте като представител на Европейската комисия и в Франция и в други държави. Вие не сте легитимно избрани, избрания представител на гражданите, така че нямате никакви основания да ръководите живота на нашите съграждани. Незаконно е да се е, реагира по този начин на хората. Пряко волята им е, е, е, и да ръководите една институция, която е, работи и за прова... работи по начин, който проваля демокрацията. Не съм съгласна за вашето заявление в един от германски ежедневник. Вземаме решение, привеждаме го в действие и чакаме да видим какво ще стане. Ако не се надигне вой и писък, продължаваме по същия начин, докато вече не е възможно да се върнем назад. Каква наглост, какъв цинизъм! господин Барос би могъл да вземе вашето място или вие, няма никакво значение. Насоките са едни и същи. Същото поведение на комисията, федералистски настроения, които продължават да доминират за народите на Европа и за нашия велик френски народ, това означава по-малко демокрация, по-малко е, благосъстояние, повече не нещастие. Вие ни водите към държави и ситуации от рода на данъчен рай, но не това е решението. Но ако говорим за нация, ние ще се борим срещу вас, господине, тук и в нашите страни, с всичката енергия, която, с която набираме ежедневно и която следим. Във Франция и в други държави хората с патриотична нагласа са все по мощни. Те набират сила и след всеки следващ избор това ще продължава по този начин. Изпратете комисията на тази битка, но ние ще гласуваме срещу вас. Така и ще постъпим. Ние ще следим много внимателно вашите действия. Нека не подценяваме народа, защото съдбата на народите на секове в Брюксел следим ви. А система дерут. Гледаме много внимателно какво правите. Вие ако, ако не покажете резултати, ние всички ще ви припомним абсолютно неумолимо за пропуснатите възможности. Сега давам думата на господин Юнкер. Заповядайте. Господин председател, госпожи и господа депутати, най-напред искам да благодаря. Благодаря на всички, с изключение на някои от тях, които се изказаха на дебата и слушах внимателно това, което беше казано. Аз имам дълъг политически опит и винаги съм се вслушал в парламентите, в това число и Европейския парламент. Имал съм множество е, срещи и дебати с вас. Благодаря на всички вас, които се изказаха. Добре разбирам, че ако се нагърбя с програмите на всички е, групи, е, може би е, щях да спечеля повече гласове, но след като анализирах е, това, което беше казано, аз очевидно трябва да бъда по-скромен. Вие ще гласувате с тайно гласуване и разбирам това защото господин Фараш не би искал избирателите му да разберат, че е гласувал за мен. Ето защо Тайният вод е нещо, с което, също което аз не възразявам. Благодаря ви, госпожо Лепен, че няма да гласувате против мен. Аз не бих искал а, вие да гласувате за мен. Благодаря. Да приключихме малко по-рано. Е, колегите, които са е, в е, своите офиси. Нека бъдат поканени да влязат в залата. Прекъсваме за 10 минути в 12 и 20 продължаваме. 12.25 е, продължаваме заседанието с гласуване.